Control me, please. Yes. So, ladies and gentlemen, I... Така, добре дошли. Ако е, разрешите да открия днешното ни заседание. Маргарет. So I would like to open our today's session. И така откривам днешното заседание. Имате ли възражения по дневния ред? Не. Значи е прият. Имаме два протокола от ноември и януари. Няма някакви коментари по тях. Значи тези протоколи са приети. Няма съобщение на председателя. Точка рази ще остане за накрая. Всъщност, ние обсъдихме вчера в края на свежо заседание. Сега да гласуваме. Имате ли всички картите със себе си? Can I open the, the vote? Thank да започнем гласуването. So, let's go. И така, компромис едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 2. За? Против?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 електронно. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 3. Изменение 3. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Да проверим изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 за, против, е, е, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 14. За, против, възражали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Сега окончателно гласуване, поименно, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 14 гласа. Благодаря ви. Край на гласуването. Okay. Thanks. Please, I would like to continue in our program. Добре, продължаваме е, сега по програмата. Една минута техническа пауза. So I would like to change the language to the Slovak. Сега ще премина на словашки. Сега следва дискусия е, по нашата е, посещение в Националния парк Доняна в Андалусия. Аз бях председател на тази комисия и ще ви информирам за посещението ни в Андалусия. Националния парк е, в Донания. една много скъпа инфраструктура от европейска гледна точка, е, ние видяхме, е, бяхме свидетели на много положителни е, промени, които са направени от испанското правителство в този парк, но имаше и проблеми от следния характер. Първо, през последното десетилетие многократно е променен този парк, в отделни части от него, в части от него се добива газ. А сега испанските власти искат да искат да преместят сондите, но има проблем, тъй като има недостиг на вода в целия, целия е, парк. Обсъждахме проблемите с много заинтересовани страни, включително дружеството, което разработва, което отговаря за, тези, за тези сонди, за тази инфраструктура за добив на газ. Говорихме за възможността от е, земетресения и други е, природни бедствия. Много беше богата нашата програма. В, имате доклад, отчет за посещението в е, папките, в документите си. И сега имате възможност до 15 март е, до, е, да, дадете, да внесете своите е, предложения по доклада. Извинете, 4 март, 15 часа е крайния срок. Доклада е общ така, обобщение на нашето е, пътуване нашата мисия е до Испания. Сега ще открия дискусия по тази точка. Преди всичко ще дам думата на представител на Европейската комисия Денел Фернандес Гомес от е, Генерална дирекция ЕНВИ е, да вземе отношение по въпроса. Заповядайте. Eh, Благодаря, господин председател. Комисията ще държи в течение е, комисията по петициите за всякаква информация, която получаваме по петициите, свързани с е, Доняна, е, както и с добива и съхраняване на газ и петициите, свързани с последното. както и другите строителни и екологични процедури в е, този парк. Е, зададено е дело, е, заведено е дело срещу Испанското правителство в Европейския съд по този случай, поради нарушаване на директивата за рамката директива за водите и тези за местообиталищата във връзка с експлоатация на тези сонди и съответното влушаване на националните местообиталища, които попадат в мрежата на Натура 2000. Както в парка Доняна, така и в околните, прилежащите територии. Комисията в момента изготвя своят е, готи делото и всъщност е, съдът ще определи дали Испания е изпълнила задълженията си по въпросните горепосочните директиви или не. Колкото до останалите част от е, проектите, както многократно съм казвал, комисията не се е натъкнала на никакво нарушение на общностното законодателство. Помолили сме испанските власти да ни информират за всякакви, какво ново развитие на нещата, което би се отразило на тези проекти. Комисията ще ви информира съответно тогава, когато получим допълнителна информация, разбира се. Благодаря също. Сега откривам дискусията. Заповядайте. Gracias. En primer lugar, si quería agradecer el trabajo que se ha hecho y el... Благодаря. Искам да благодаря за извършената работа бихме желали да получим материалите малко по но защото минаха 5 месеца от времето, когато бяхме в Доняна и е, този проект беше, проекто текст беше отворен за всички, които са посетили Доняна. По съдържанието сега, общо заето смятаме, че доклада не е особено амбициозен а, изглежда като че ли докладът е изготвен, за да не тревожим властите, но а, те са отговорни за сегашната ситуация и заплахите в Доняна изобщо не се не, не а, подкрепят факта, че комисията предприела значителни стъпки, както беше показано от представителя на комисията, защото властите не са предприели необходимите мерки да защитят Доняна и ние бихме желали доклада поне да спомене това и да го подкрепи. Не смятаме, че можем да подкрепим това, което са направили властите до този момент, защото това, което са направили, е довело до сегашната ситуация в Доняна, т.е. това е един обект, който е в списъка на застрашените обекти на ЮНЕСКО. Е, доклада на комисията е небалансиран от гледна точка на заплахите е, във връзка с, с използването на водните ресурси. Тук не става дума само за експлоатацията на водоносните слоеве. Един от, една от 12-те е, препоръки е за този подпочвен слой. Трябва да се помни, е, че има много петиции, свързани с съхраняването на газ в Доняна, не само с качеството на водата. И бихме желали това да бъде отразено. Положително обаче разглеждаме факта, че искаме оценка на въздействието за сеизмичния риск. Това също е много важно. Особено във връзка с евентуалното спиране на газовия проект за Доняна, идеите ще се отразят в предложените от нас изменения и се надявам, че ще имаме един доклад, който ще защити Доняна. Председателя, благодаря. Всъщност, е, комисията е, е завела на 20 януари процедура за нарушаване срещу Испания през 19-та година става дума, януари 19-та. Надявам се, че това посещение до някъде е допринесло за това решение на комисията. Сега колегата има думата. Първо искам да кажа, че Доняна е, е изключително важен обект. Е, това е един символ, който идентифицира Испания и е запасването на този обект изобщо не се поставя под въпрос, особено за хората, които са близко до този обект. Включително онези, онези проблеми, които са включени а, в процедурата за нарушенията. За да се запази това наследство на ЮНЕСКО, това е въпрос, който изоб, по който изобщо не би трябвало да има съмнение от страна на властите в един план на корона ноте след много години вече се прилага план за намаля... намаление на въздействието и се изготвя хидрографски план и се предприемат съответни действия. Ние трябва да говорим по този въпрос, защото има загриженост по въпроса и трябва да реагираме на заплахите не а, от гледна точка само на а, използването на залежите а, и също във връзка с, с климатичните промени, които не оправдават свръх използването на водата. Ние трябва да защитим а, околната среда на глобално равнище е, и природните паркове, които са по-голяма площ на свръхизползване на водата. Тези паркове се разрастват, земеделие има в околните региони, но това не оправдава свръх използването на водата. Всички мерки следва да бъдат балансирани, да се отчетат тогава, когато се прави някакво някаква преценка. Трябва да се отчита и реалността. През 2016 година, когато беше последния доклад на ЮНЕСКО за Доняна, в него се споменаваха заплахите и проблемите, някои от които са решени. Да, трябва да защитим района, а, производството на газ. В доклада за този въпрос не се говори много. поразена съм от факта, че декларацията на комисията е свързана с това, че няма никакво нарушение. Въздействието ако, разделим, ако го разделим на 4 части, всъщност представлява, представлява нарушение. И в допълнение към споменаването на заплахата, аз се опитвам, ние се опитваме да закриваме а, кладенци, говори много за околната среда. Да, наистина тези неща са много важни, но а, трябва да се каже, че трябва да се спомене една сфера, една зона или някаква общност, която трябва да бъде а, защитена, като по този начин обаче ние предопределяме економическото развитие и трябва да сме сигурни, че правим положителни предложения. Ние трябва да говорим и за економическата стойност, за пропуснатите възможности, по Андалусийското крайбрежие, което не е развито а, достатъчно и това е също така пропусната възможност. Това се забелязва и в Доняна, което се защитава днес. Тук не става дума за специална помощ от страна на Европейския съюз трябва да се отчитат екологичните фактори, трябва да се разгледат екологичните ценности, за да може да е по-лесно на хората да ги защитят. Трябва да а, се замислим за положителния ефект на доклада а, и за защитата на а, околната среда. Господин Марчули, благодаря, господин председател. В този доклад мисля, че вървим в правилната посока. Разбира се, трябва да признаем, че, се свързе, че се е свършена много добра работа Поставяне на преден план проблема с този природен парк. Но в доклада липсва ам, съдържание в известен смисъл. Той не е достатъчно смел а, и е малко обтекаем. Казваме, че има влушаване на влажните райони е, поради сушата, но всъщност става дума, че а, това се дължи на незаконното извличане на вода в кладенците, така че трябва да се от да се направи анализ на екологичното въздействие. Е, хиляди кладенци е, са били построени през годините, много от които са незаконни, така че има хиляда неразрешени а, е, кладенци. Това, този въпрос беше поставен пред Испанското правителство. Когато погледнем какво каза Европейската комисия, има санкция. Естествено, можехме да бъдем малко по-силни в изказа и да кажем, че се извършва незаконно извличане на вода. На второ място газ. Много е важно това да бъде подчертано. Ние видяхме, че това беше един от основните проблеми, свързани с нашето посещение в Донаня. Не може просто да се разделя проблема. Испанското правителство каза много ясно, че този газов проект не е стратегически и това трябва да се включи в доклада, защото това е ключов момент. И, е, тъй, и, и, именно за това газовия проект не е в центъра на вниманието. Това засилва доклада. И в доклада приключва с процедурен въпрос. Това малко ме тревожи. Вие отваряте доклада, виждате измененията, които по служебен път въздействат и са свързани с, депутатите, но аз самия не съм бил в състояние да видя какво е включено в доклада. Депутатите по служебен път са включени. Надявам се, че това няма да се случи отново, защото наистина това е един а, неправилен начин да се работи в парламента и настоявам на а, пояснение. Благодаря. Следващия. Благодаря много. Мисля, че е, доклада подлежи на подобряване, но благодаря на е, колегите, които участваха в изготвянето му. Както каза представителя на комисията, информацията, която чухме от тях, е, означава, че трябва да се обърнем към Европейския съд във връзка с черпенето на вода в, от, в този парк. И е, ние, когато се срещнахме и разговаряхме с хора там, е, те поставиха като един от проблемите не, не е лоялна конкуренция между фермите, които използват е, легални, черпат вода от законни и незаконни е, кладенци. И това, този аспект също трябва да бъде засегнат. Другия проблем с газа. Единственият проблем, който аз видях там, и представител на съвета го каза също, много от органите местни и регионални в Андалусия са дали зелена светлина на много проекти, но има обжалване и има а, съдебни спорове по някои тях, така че трябва да сме сигурни, че всичко е а, в правно отношение а, абсолютно а, изчистено и а, гарантирано. Е, и да няма засегнати интереси на различни групи. Е, значи трябва ни и правна сигурност и екологичния аспект да бъде е, изчистен и второ да сме сигурни, че защитаваме националния парк, но също времено разрешаваме фермерство там. Фермерите ползват до голяма степен този национален парк. И очевидно ние е, държим и на екологичните страни на темата. Благодаря. Благодаря. Аз, е, когато обяви процедурата официалната за, срещу Испания, аз бях в прес-залата надявах се да чуя добри новини, а именно нарушение по друг повод, за който бе сигнализирала тази комисия. Но всъщност чух това. И това не беше нищо ново. Това е последствие от действия и нарушения много години наред. И тази комисия е подчертала това в доклада. Така че не съм изненадана. Чух това, което каза господин Марчелези. Е, има депутати, които са се добрали до този глад преди другите. Не е така. Така не трябва да се работи. Както казахте, господин Марчелези, член на комисията, който е чел този доклад преди останалите, това е доста изненадващо. Бихте ли обяснили от секретарята това е, случило ли се или не. Е, трябва би трябвало да има равнопоставеност за всички нас при достъпа до документи. Или пък е, става нещо зад колисите, което е нередно. Не знам, трябва да се обърнем към бюрото ли или не, но нека всички да получат този доклад. И то своевременно е, обикновено секретарята си върши много добре работата. В този случай съм изненадан и е, наистина питам господин Марчелези какво е, се е случило, защото за първ път съм свидетел на подобно действие. Благодаря, госпожо Агилар. Само да поясня. Yo solo quiero recordar. Сега няма да говоря за това какво представлява този парк Донания и какво, е, какви са е, неговите е ползата от него. Но националното правителство, президент Рахой, който е от НП, е, направи посещение в парка Той не искаше да допусне е, е, така този е, проект за Андалусия, но сега всъщност предстоят избори и той е, действа съответно. Takže доволите ми, аби съм уробил... Благодаря. Бих искал, председателя, да приключим дебата по тази тема. Благодаря на всички е, участвали в дискусията, на колегите също, които участваха в тази мисия до Испания, на секретарята също благодаря. Всичко, подготовката беше много добра. Колкото до вашите критики по е, този повод, да, прави сте. Още там е, обърнахте внимание на тези неща. Сега не знае кой текст имате предвид, но трябва да гарантирам, че никакво предложение от, е, дошло официално от членовете, не е било отхвърлено е, в е, този текст. Аз самия работих по проекто текста съвсем официално и прозрачно, действах и включих него всичко, за което се разбрахме. Разбира се, остават е, открити въпроси за бъдеще, но ще повторя. Ви, вашите предложения могат да бъдат представени само на английски. Да бъдат представени на английски и то до 4 март 15 часа. Тоест, е, имате възможност все още да участвате в окончателния вариант на този документ, да допринесете към окончателната е, редакция на документа до 4 март. Това беше третото посещение в Испания под мое ръководство и аз е, имам много добри впечатления е, от е, работата на Еврейската комисия в отговор на нашите сигнали. те откликнаха и сега се води диалог между комисията и испанските власти, което означава, че ние сме допринесли за подобряване на положението. Разбира се, е, целият полуостров е, е засегнат от измените в климата, водните запаси намаляват, е, но ние от тук, от Европейския парламент, не можем да решим този проблем. Благодаря на всички и отново казвам, до 4 март 15 часа можете да внесете предложение по текста. И сега прекъсвам диалога по тази тема. Ще се върнем отново на темата, когато е готов окончателният вариант на документа. Сега стигаме до петицията 1088. Нямам точно имената на вносителите, само съкръщенията JR от Франция Става дума за ФАТКА, това е, е финансовата служба на САЩ е, е, и връзката с този орган и граждани на ЕС. Разбирам, че вносителя на патента е, присъства тук, да? Присъства ли? Прекрасно. Значи, имате думата за 5 минути. Благодаря, господин председател. Ще използвам пъте си е, минути, просто да е, обобщя това, което беше направено през юли 2017 година беше представено за първи път. Е, няма да повтарям тази сложна съпуна на опера. Това, което се случи след юли 2017 година, професор Габорина говореше за а, данните а, е, а, е, и а, е, Имаше много нарушения на регламента за личните данни в целия Европейски съюз. Не мога да ги споменавам, но ние говорим за адвокати в Обединеното кралство, които казват, че ФАТКА просто не работи с GDPR. Аз мисля, че хората трябва да се съсредоточат вниманието, макар че се Съединените щати е, е, държат на данъчните е, си правила, тези лица, които са те наречени случайни американски граждани, не са облагвани с данъци в Съединените щати. И ФАТКА иска да знае дали американските граждани не крият доходи в Европа. Всички знаят много познати лица. Виждам тук в Европейския парламент беше гласувано с много голямо мнозинство 470 гласа в полза на а, решението. А, а, имаше изискване към а, европейските правителства да направят необходимото за тези те наречени случайни американски граждани. Това, което ми е интересно на мен, имаше много дискусии с хора от комисията, имаше а, прикриване зад определени оправдания. Ние нямаме достатъчно данни какво прави ФАТКА в Европейския съюз. Имаме само не при неофициална не, неофициална информация. Аз съм а, а, френски граждани, жена ми е британска гражданка. Европейските институции отказват е, информация. Предполага се, че Фатка иска да а, подобри прозрачността и а, обаче правителствата не предоставят информацията, защото те всъщност не получават нищо от Америка, а получават феноменално количество данни а, в замяна. И а, а, правителствата в Канада и Австралия защитават по-добре гражданите. Имаше е, има 18 хиляди сметки, които се споделят и 240 милиарда евро а, се, са обект на обмяна на информацията. Има и други интересни неща във връзка с ситуацията след 2012 година. Аз се извинявам, че съм ви тормозила с имейли, работил съм по работната група по член 25 и 29. Те нямат официална позиция за съвместимостта на данните. Европейско, Европейския контролен орган няма информация дали данните са съвместими. За мен това е изненадващо. Ние говорихме с, с дискусията и комисията винаги ни казва, искаме повече данни, как се блокират а, а, плащанията, как се закриват а, нашите данни и допълнителна информация. Общо заето аз мисля, че това е, е пример на опт-аут. Те е, знаят, че свободата на информацията е блокирана, не може нищо да се направи. Това е нещо като умишлена слепота. А, мисля, че трябва да се каже, че това става вече реален проблем. И французите работят. И е, тук е, беше наложена е, глоба от 50 милиона евро. Е, но това, което се прави, ще постави европейските банки в една невъзможна позиция. Трябва да се разбере, че мораториума наложен от Американската организация изтича в а, края на 2019 години. Какво става с, с гражданите, тъй наречените случайни граждани, които нямат номер на социалното осигуряване в а, Съединените щати? И всички а, те са изложени на опасността да трябва да им бъде наложена глоба. И ние като граждани а, правим петиции и може би сега вече ще почнете да ни да защитавате тогава, когато ви се бръкне дълбоко в джобовете. Това са тежки мерки. Ако ми позволите съвсем набързо, ще а, ви представя а, едни нахвърлени мисли, просто да се види, а, че се действа а, а, тогава, когато има а, интерес от това нещо. Това е, започват а, вече съдебни процедури. А, имаше първото изслушване в Канада. Канадското правителство се бори. Аз не мога да говоря в, за Франция. Ние работим много активно във Франция. А, това е, ако всъщност изпълнителната власт не действа, тогава ще се задейства очевидно съдебната власт. Хората не, иск, не искат да говорят, защото е, за тях те виждат заплаха. Просто от информацията, която идва от щатите, те са започнали да разглеждат някои от най-ужасните, най-нерешимите проблеми. Има още нещо, което е много важно. В доклад на данъчната администрацията е, че са използвани 380 милиона евро за фатка, а, а не могат властите в Америка да ги използват. Е, гонят се невинните граждани, не могат да хванат онези, които избягват гражданите си. Марко Фюрер и Сен Мартен са в Брюксел днес. Те се срещат също така и с някои от евродепутати. Софи Маркос Найд ще присъства и той ще говори какво става дума с случайните холандски граждани. Почваме да виждаме и малко движение от страна на Обеденото кралство. Мел Страйд се задейства. Той не говори конкретно по въпросите, но имаше британски случайни граждани и всичко, все пак нещо трябва да се направи. И това е успокояващо. Френското правителство отива в а, Вашингтон. Това, което според нас не се случва е съвета за личните данни и професор Габринел с неговите констатации. Правителството на Обединеното кралство от казва разрешения. Всички вие знаете, че няма прочност, Има а, а, прехвърляне на данни а, в масов мащаб от а, Европа към Съединените щати и почти нищо в обратната посока. А, вие може да се сетите какво мисля аз по въпрос, ако Европейския съюз иска факти а, виждаме тук една доброволна слепота. А, на какво се дължи това? Европейския съюз се бори за всичко, като пренебрегва огромните разходи. И, а, а знае, че банките не са основни любен, любимци KPMG изобщо не споделят данни, защото те печелят милиарди долари, за да създават програми за финансовите институции, които просто не работят. Това е просто една огромна загуба, която е наказание за европейските граждани. Именно за това а, ние подкрепяме разпоредбите. Ние не сме данъчни мошенници в международен план. Трябва да ни помогнете. Вие трябва да проведем една много по-здравословна дискусия и още нещо –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 даже няма да ми трябва две минути. Ние говорим с всички. Всички знаят за случайните граждани. Имаше една среща на високо равнище преди е, две седмици в Вашингтон. Всички знаят е, и от Европейския съюз, е, от страна на Европейския съюз и от страна на Америка. Всички знаят за това, но никой не иска да направи нещо. Ако Европа не а, направи нещо да защити гражданите си, аз не съм американски гражданин. Американците казват, ами добре, хванете ни, за мен това е интересно. А, ние си измиваме ръцете от проблема, крием се зад оправдания. Това е просто... Искам да завърша с един риторичен въпрос от гледна точка на Европейския съюз. Ако имате дете и ако това дете има двама а, родители, ако единия а, е, Единият родител злоупотребява с детето, другия а, родител а, нищо не прави, а, смятате ли, че другия родител трябва да направи нещо за детето или трябва да остави а, злоупотребяващия с детето родител а, да, си върж, да си продължи да си върши работата? Сега представителя на Европейската комисия има думата. Моля, вземете отношение по въпроса. Благодаря, господин председател. Тази петиция и нашият отговор, както поясни вносителят, е свързана с три въпроса. Първо, въпросите свързани с защита на данните. Второ, евентуална дискриминация при европейските финансови услуги и по-специално в контекста на директивата за плащанията. И на трето място, законът на САЩ, известен под названието ФАТКА и данъчните му измерения. Комисията формално е отговорила. Тези три въпроса са свързани с работата на три отдела на комисията. И за това аз ще се спра само на един от въпросите, а другите колеги е, ще говорят след мен за защита на личните данни и за директивата за плащанията. Аз ще се спра на е, данъчния аспект. На практика имаме 28 междуправителствени договора за обмен на информация с правителството на САЩ по силата на закона ФАТКА. И тази информация е много сходна на информацията, която други страни по света са се съгласили да обменят по общата система за докладване и в контекста на административното сътрудничество. Така че информацията от Европейския съюз, която се предава, е сходна на тази, която предават и други страни. Разбира се, липсва взаимност. Съединените щати не дават такава информация на държавите членки. Обаче, е, Комисията няма достъп до тези между правителствени споразумения, които държавите членки са съгласували с правителството на САЩ. В отговор на желанието на парламента да направим преглед на закона ФАТКА и свързаните с него проблеми, готови сме да водим дискусии с съвета. Ако съветът и държавите членки пожелаят да ни дадат мандат, ние ще го приемем. Имам предвид мандат да обсъдим с САЩ как изпълнението на ФАТКА може да стане по-приемливо как този обмен на информация да не създава такива неудобства на лицата с двойно гражданство. Проблемът е, че в ФАТКА лицата, които попадат в приложеното поле, е, са граждани. А във всички данъчни закони и споразумения по целия свят, лицата, които попадат в приложеното им поле, са така наречените местни лица. Е, и от тук проистичат редица проблеми от тази разлика. Това което мога да допълня, е, че нашият комисар, господин Московичи, е, е обсъдил въпроса за ФАТКА с компетентния държавен секретар на Съединените щати Целта на разговора е била да се улеснят е, лицата с двойно гражданство да изпълняват задълженията си по ФАТКА и ние следим какво ще стане там. Все още тези разговори са на неформален етап. По отношение на е, другите е, стъпки да се улесни отказването от американско гражданство, не сме правили такива все още. И също така не сме правили постъпки да убедим САЩ да преминат към местни лица, а не да задължават за предоставяне на информация своите граждани. Сега давам думата на колегите, които ще се занимаят с другите два аспекта на петицията. Добро утро! Аз съм Никола Бриньони представлявам отделението на комисията, което се занимава с финансовите услуги. Е, специално ще се спра на директивата за разплащателните сметки. Вземам повод от казаното от колегата от генерална дирекция ТАКСУД. През януари 2018 година дадохме информация на вашата комисия и след това потърсихме информация колко граждани или живеещи в Европейския съюз изпадат в затруднение да дават информация по фатка. Финансовата институция неведнъж е посочвала, че даването на данъчен номер при отчитането по фатка притеснява предприятията в отрасъла. През март 2018 година комисията поиска Европейския банков орган да се допита до националните надзорни органи за да се прецени колко потребители в колко страни не са били в състояние да открият разплащателна сметка заради фатка. Само един национален орган е получил официални оплаквания във връзка с закона ФАТКА. Комисията постави въпроса и пред правителствената експертна група е, по междуправителствени финансови услуги и получихме аналогичен отзив от участниците. Съгласно Директивата за разплащателните сметки. Всички потребители, е, които законно пребивават в Европейския съюз, истински американци, само с едно американско гражданство или лица с двойно гражданство, е едно от които американско, имат право на разплащателна сметка. Държавите членки са длъжни да приемат национално законодателство, транспонирайки директивата, включително да транспонират това субективно право. Освен това има резолюция на Европейския парламент от миналото лято. И след нея комисията е извършила анализ на въвеждането на относимите разпоредби от директивата за разплащателните сметки, член 15 за дискриминация и член 16 за право на достъп до разплащателна сметка. В нито една държава членка не сме съзрели някакъв специфичен проблем при транспонирането, който да има значение в контекста на тази петиция и който да е повод да се направи извода, че има случайна дискриминация, инцидентна дискриминация спрямо лицата с двойно гражданство. Благодаря. Сега давам думата на колегата от Генерална дирекция правосъдие. По отношение на защитата на личните данни, искам да изясня някои аспекти засегнати в изложението, както и други аспекти е, в изложението на професор Габерин от миналата година пред вашата комисия. Задълженията е, за по общия регламент за защита на личните данни не се прилагат в случая, тъй като има междуправителствени споразумения. Това се твърди а, понякога, а, обаче а, междуправителствените споразумения всъщност не са пречка а, за прилагането на общия регламент а, за защита на личните данни. Този регламент е, въжи е, при е, Конвенцията за взаимен обмен на информация по данъчни въпроси. Значи нищо не пречи на гаранцията на правата на защита на личните данни съгласно на националните законодателства. Държавите членки са длъжни да спазват всичко, което проистича от тях от общия регламент за защита на личните данни. Задължение за прозрачност, задължение да отговарят на питанията на данъчните субекти. По отношение на е, някои споразумения мога да кажа, че там има специфични разпоредби за защита на информацията в финансовите институции. Освен това, е, всички механизми за защита на правата, налични в общия регламент за защита на личните данни, могат да се използват. Всеки човек, който се чувства по някакъв начин увреден или затруднен, може да търси обезвреда от националните административни или съдебни органи. Е, значи всяко твърдение за нарушение на права изисква конкретна оценка, когато е свързано с фатка. Е, Съществуват национални независими органи, които могат в най-добра степен да извършат преценка на конкретната ситуация. Има Европейски съвет за защита на личните данни, в който участват тези независими органи. Те са изразявали становище за ФАТКА в миналото и миналата година становището им е било, че няма причина режимът на ФАТКА да бъде недопустим или забранен. Европейският съвет е, за защита на личните данни сега провежда допълнителен анализ, за да изясни допълнително ситуацията в държавите членки. Европейската комисия е член на този съвет и ние следим внимателно това, което става там. Благодаря. Сега дойде време да се изкажат почитаемите колеги, членове на комисията. Госпожа Интвелт, благодаря, господин председател. Е, доста е смущаващо, че сме отново тук и говорим отново за това. Аз а, е, а, е, трябва да кажа, че каквото изразя сега като становище, засяга комисията като политически орган който носи отговорност. То не засяга лично вас. Вие сте хора, които си вършат работата. Мъчително очевидно е, че комисията, политическият орган, решава да не се занимава с този въпрос. Защо? Защото в много области комисията се държи като подъл на Съединените щати. Ако някоя друга страна направи това, ако някоя друга страна тормози. Граждани на Европейския съюз, които имат и друго гражданство, веднага ще има разневени изказвания от Юнкер, от Могерини, от а, кого ли не. А сега тук се казва, не е наша компетентност. Този аргумент се използва много опортюнистично. Имаше ли комисията компетентност а, да а, подпише декларацията с Турция? Нямаше. Обаче не, това не и попречи да подпише тази декларация и да изпрати 6 милиарда пост. Повтарям, 6 милиарда евро на Турция. Така че, защо да нямате компетентност да се занимаете с този въпрос? Вие просто отмятате чавки в някакви кутийки, когато преглеждате изпълнението на директивата за разплащателните сметки и казвате, никакви проблеми не са ни докладвани. Хайде, тук говорим за реални хора, живи хора. Можете да се докоснете до тях, те съществуват. Коментар без микрофон. Да, точно така. И те са много. И има много данни за тях. Те ни пишат. Ние знаем, че те съществуват. Как можете просто да затваряте очите си пред този факт? Невероятно е. Всъщност това се дължи на отношението към САЩ. Може би сте чели в медиите, че точно преди коледа, без дори да информират Европейския съюз, е, САЩ е, решиха да снижат дипломатическия статус на Съюза. Те така ни третират. Тоест, ние сме длъжни да отстояваме правата на гражданите на Европейския съюз. Гражданството на Европейския съюз трябва да има някакъв смисъл. Аз съм запозната с положението на тези така наречени случайни американски граждани. Вие наистина сте хванати в капан. Вие не искате да изнервяте американците и за това търпите. А какво казват хората, които избирате? Ами, това не ни засяга, няма да се занимаваме. Какво можем да направим? Може би, първо, трябва да организираме едно заседание, на което да каним московиси и тези е, страни, където има най-голям брой такива граждани. Франция, Холандия, може би Германия, Великобритания. И трябва да го направим, може би, преди изборите, защото през лятото нищо няма да стане. Значи да направим една кръгла маса преди изборите с тези хора, за да видим можем ли да изработим някаква обща стратегия и да накараме Европейската комисия да поеме някаква отговорност. И второ, мисля, че Парламентарната комисия за петиции може да отправи официално искане към Европейската комисия да направи нещо като бюро, където жертвите на фатка, така да се каже, да могат да се обръщат пряко, така че комисията вече да не знае, да не може да казва, че не знае, че някой има проблеми. Трябва да има някакъв служител, функционер някъде, който да получава жалбите и пряко да се занимава с тях, така че поне да си създадем представа за мащабите на проблема. Това са двете предложения, които искам да направя на нашата комисия. Мерси, euh, Госпожа Розиер, благодаря. Споделям 100% това, което каза Софи. Честно казано, както всеки път, е, за съжаление, не за първи път и по тази тема и по други теми. Хиляди пъти идват е, граждани и ни казват, това са нашите права, вие сте ги гласували, вие сте ни ги дали и комисията трябва да ги защитава. Е, обясняват, че те са притеснени и единственото, което чувате, нищо не може да се направи. Това не е наша компетентност. Всъщност проблем не съществува. Е, Нали, пак ще кажа, е, хората от комисията, които са тук, не носят отговорност за това. Институцията ги задължава е, да е, бъдат говорители на това насилие. Защото нека не си затваряме очите, говорим за насилие. Единственото, което чуваме оттам е, вие не съществувате и вашите права не съществуват, нищо не можем да направим. И след това се правят големи речи, в които се казва защо хората не вярват на институциите, защо се съмняват в жизнеспособността на европейския проект, защо не вярват на институциите, защо ние не можем да ги убедим, че трябва да ни вярват, че можем да направим нещо за тях. Ами съжалявам, че трябва да го кажа. Но трудно е да се обяснява колко сме легитимни, каква голяма роля изпълняваме, е, колко сме полезни след нещо като това, което виждаме днес. Защото става дума за насилие. Насилие. Хората, които се обръщат към нас и ни казват, вие ни представлявате, вие сте там, за да защитавате правата ни, чуват един единствен отговор. Нищо не може да се направи. Даже не сме сигурни, че има проблем. Е, не знам. Не знам. Това е наистина отвратително. отвратително. И честна дума, аз е, дълбоко съжалявам за това, че се чуват такива отговори. Софи има право. Трябва да се създаде някаква служба, която пряко да общува с гражданите, за да се реши този проблем, когато най-сетне у нези, които отговарят за подобни ситуации, разберат, че той съществува, успеят да го видят. Иначе няма смисъл да си прехвърляме топката. И всеки да казва, не е моя отговорност, не е мое задължение, някой друг отговаря. И мисля, че вие имате право. Когато има економически интереси, и то съществени, капацитет капацитетът да се действа би трябвало да е по-голям. Зная, че това струва пари, но трябва да се качи на по-високо ниво отговорността. Вие имате право да бъдат защитени личните ви данни, да имате достъп до финансови услуги, може би трябва да се потикнат банките, банките да се разбере, че и те имат интерес от това да действат законосъобразно. Може би трябва наистина да се подръчнат от тези, които носят някаква отговорност. Защото от края на тази година ще отпадне задължението да се дават социално-осигурителен номер на хората, които се отчитат по фатка, обаче не се отказвайте. Жалко е, че сме стигнали до тук, обаче не се отказвайте. Това е единствения начин нещо да се промени. Ние е, с, е, с Софи, с всички колеги ще продължим е, да работим. Единственото, което можем да направим в момента е да бъдем глас на онези хора, които са лишени от права, които са дискриминирани. Много сме дискутирали темата, сега е вече да излезем извън контекста на думите. Трябва засегнатите да продължат да настояват на правата си, а ние трябва да продължим да работим по тази петиция. Вярно е, че това е малко разочароващо за тях, но ние сме техен глас. Ние сме техни представители. Не трябва да ги разочароваме, трябва да продължим да ги защитаваме. Thanks very much. Um... Благодаря. Следващата колега. Колегата Къртън. Съгласна съм с голяма част от казаното. Може да се разбере защо хората са толкова гневни, защо са толкова объркани от бездействието на онези органи, чието предназначение е да защитават правата им. Няма значение дали са национални или европейски институции. Ние в Европейския парламент също трябва да бъдем скандализирани като институция. Не става дума за отношение към лично към присъстващите тук представители на комисията, но да бъдем скандализирани от това, което прави комисията. Защото ние миналото лято много ясно казахме на комисията какво искаме да представлява европейската реакция на този проблем. Да има ясен отзив, да има ясна стратегия, ясни мерки – Ето тук има някаква координация. Три различни генерални дирекции на комисията са изпратили представители, които дават отговори седнали един до друг. Обаче трябва да има координирана стратегия за ФАТКА и последиците от този закон за така наречените лица, които по случайност са американски граждани. След като беше приета тази резолюция, какво стана? Тя бе приета с огромно мнозинство, особено като се има предвид политическата динамика на нашия парламент. И тя на практика напълно се игнорира. Мисля, че това трябва да бъде втълпено на комисията. Съгласна съм с Софи, че преди всичко говорим за политическа воля. Аз съм родена в Танзания. Дойдох в Великобритания на 11-месечна възраст – Представям си какво би станало, ако танзанийското правителство започна да иска данък върху моята заплата. Каква реакция ще бъде? Ето ги тук. Американци, случайно родени в е, Съединените щати, е, от европейски родители, е, връщат се в Европа, когато са като мен били 11 месеца и те страдат от тази драконовска система. Мисля, че този проблем. Политическата воля е сърцевината на всичко, за което говорим. И нашата роля като Европейски парламент е да застанем рамо до рамо с лицата със случайно американско гражданство, да не ги загърбваме, да не ги оставяме в безтегловност през целия предстоящ период на европейски избори, предизборна кампания и парализата на договарянето след изборите. Така че напълно съм съгласна с предложението на Софи да направим нещо максимално бързо преди изборите. И толкова по-важно е това за лицата със случайно американско гражданство, които са британци. Защо? Тото нашият вносител бе много благосклонен към Великобритания в своето изложение. Обаче трябва да ви кажа, че Уестминстър плачевно дълго игнорира този проблем. Аз лично съм го поставила а, пред а, хората, които заемат водеща позиция в парламента, в групата на моята партия. Не мисля а, обаче, че никой от депутатите на тези първи редици в парламента и от двете политически партии не се е заел сериозно. Имаме прекрасни депутати, които знаят за този проблем, опитват се да работят по него, но те са ам, малко на брой. И въпреки това, отговорният министр започна да дава отговори само благодарение на тяхното постоянство. Мене ме притеснява друго. В контекста на Брексит, британците, които имат случайно и американско гражданство, ще излязат в откритото море на глобалната политика. И сега британското правителство по никакъв начин не иска да направи нищо, от което да произтече конфликт с Съединените щати, нещо с което да притесни американците. Е, правителството отчаяно се стреми към търговско споразумение с САЩ и мисля, че британците с случайно американско гражданство ще бъдат жертвани е, те ще пострадат и би трябвало да бъдем безкрайно солидарни тук в Европа с тези лица, независимо от това къде те живеят. Представям си, че става дума за организационен кошмар. Ако решите да правите нещо в парламента от настоящия момент до изборите, но моля да проявите интуиция и въображение. Как можем да организираме нещо максимално бързо, за да не допускаме тази история да продължава. И да направим така, че парламентът да потърси от комисията отговорност за прилагането на резолюцията, приета миналия юли. Каждый имал можност вядриться. Благодаря. Очевидно всички, които искаха да се изкажат, го направиха. Благодаря на този етап на изказайте се. Значи имаме в писмена форма първоначалната реакция на Европейската комисия. Имаме и позицията на комисията ЕКОН и на Либе по темата. Е, доста така пространна дискусия проведахме в Европейския парламент по въпроса. И сега един е, нещо, което смятам, че е уместно да се каже в момента. Да, много критично е, се изказахме по отношение на Европейската комисия. Съгласен съм с е, критичните бележки, но наистина тази критика не трябва да се е насочена към представителите на комисия, които са тук сред нас, а, а наистина към политическата комисия, на политическо равнище. Това е въпрос, който трябва да, се, да бъде решен на политическо е, равнище. Е, ето защо предлагам да е, действаме така. Значи петицията остава открита въпросът с петиция остава открит. Предлагам следващия път да напишем едно ясно писмо до Американския конгрес и да обърнем вниманието на Конгреса към този въпрос. След това да пратим и писмо до комисаря Московици с е, копие до господин Юнкер – и е, ще ви помолим да ни е, представите някакъв график. Представителите на комисията казаха, че виждат е, възможност за това, но първо трябва да има политическо решение на най-високо равнище. И четвърто, трябва да се обърнем и към държавите членки, които трябва да се занимаят с въпроса. Аз съм съгласен да напишем, да изпратим писмо до председателството на съвета е, което да бъде е, разпратено, доведено до е, знанието на държавите членки, които да помислят какво могат да направят. Достатъчни ли са според вас тези четири действия, които предлагам? Благодаря, благодаря. С това Желая всичко хубаво на представители на комисията. Приключваме с този въпрос и стигаме до петиция 200, 252 е, от 2018 от Словашката република. Това е петиция внесена от е, госпожа Рената Пап... Попцунова. Папцунова и е свързана с е, убийството на словашкия журналист, журналист Ян Куцияк – и неговата годеница Мартина Кушнирова. И така, сега е, започвам работа по тази е, точка от дневния ред. Приветствам с добре дошла е, вносителката, госпожа Папцунова. Имате думата. Свобода, сигурност и, и справедливост. Е, това са основни принципи и ето е, това тласна много хора, над 600 хиляди да подпишат тази петиция. Те смятат, че няма свобода, сигурност и правосъдие в е, е, справедливо правосъдие в Чехословакия. Аз е, не съм журналист, не съм и политик, нямам намерение да го правя. Аз не работя за никакво НПО или правителството. Аз съм майка, работя и съм словачка и искам да споделя с вас нещо, което се случва в Словакия и демокрацията там. миналата събота 9 от 13 конституционни съдии е, приключиха мандата си от 12 години. Е, словашкото е, парламент не успя да избере нови такива, поради това, че 45% от членовете в парламента решиха, че те, техните гласове са невалидни. имаха две възможности в два дни да решат и това беше в нарушение на нашата правосъдна система. Словакия наистина сега навлиза в сериозна криза. Преди няколко дни научихме нещо за един, е, едно лице, Душан Ковачек. Е, в 2017 той внася в банката над 200 е, 000 евро в кеш е, в сметката си. Банковите органи и полицията си затвориха очите. Той отговаря, той е обвинен за 61 сериозни и тежки економически престъпления по време на 8 годишната си служба. Нито за една е, не е получил е, присъда. Сега разследването на убийството. Миналата седмица министър реши да прехвърли част от следствените действия на полицейската комисия и господин Липшиц и госпожа Квашница, е, адвокати, които представляват е, Яни Мартина и техните семейства всъщност, е, изразиха несъгласието си с това и заявиха, че полицейската комисия няма право и нито пък ресурс да се занимае с разследване на убийството. Госпожа Сакова открито каза, че е взела решение заедно с бившия полицейски председател на полицията Тибор Гаспар. Същия този Тибор Гаспер, който е, си подаде оставката под натиск от улицата. Хората е, казаха, че нямат доверие е, в, и не вярват на неговата независимост. Той лъга многократно е, и е, Ян Куцяк е, беше разкрил неговите е, престъпни действия. Е, Друг шокиращ факт, за който научихме на седмица, е, че господин Воробьов, председател на разузвателното звено в е, финансовата полиция, е, призна, че е изследвал полицейски досиета на Ян Куцяк под инструкции на председателя на полицията, директор на полицията Тибор Гаспар. Това беше през 17 година. Също времено Кучнер, един олигарх, заплашил, заплашил Ял Куцяк. Ян е докладвал за на комисията, но тя не е обърнала внимание. Само да припомня, че Тибор Гаспар е, е напуснал пози... поста си на председател е, на директор на полицията и се работи в Министерството на вътрешни работи като е, референт, като консултант. Друго. Золтан Андрушко, обвинен за убийството на Яни Мартина, призна, че е имало план за убийството на бивш министър на правосъдието Ганиел Липшис, който в момента представлява семейството на Янкоче като техен адвокат. Е, цената на убийството е била 200 000 евро. Платено било за убийство сумата от 200 000 евро. Той е, също е признал, че е имало е, намерение и планове за убийство на Ян Суфлярски, първи заместник главен прокурор и прокурората Мартин Жилинка. Сега, аз не мога да не спомена тук най-силният човек в Словакия, който е, който пренебрегва сигурността на нашата страна. Роберт Фицо, нашия бивш министър-председател е, в силна коалиция и неговата съветница, съветничка мис Троскова. Госпожа Троскова е, има бизнес връзки с господин Вадала, италиански бизнесмен, който живее в Словакия. Е, Ян Куцяк е писал за господин Вадала и неговите е, бизнес партньори, е, неговите бизнес партньори и госпожа Троскова. Мис Троскова е, била, е присъствала на много от държавните посещения на Робет Фицо е, включително е, с, е, при германския канцлер Ангела Меркел. Въпреки това, че много хора е, си задаваха въпроса защо, как е възможно това, е, е, как е получила разрешително и е, за допуск, как е получила допуск, отговор на този въпрос не е получен и тя продължава е, да изпълнява своите функции. Господин Калинак, бивш министр на вътрешните работи, който, е, за който се смята, че е участвал в е, отвличането на вьетнамски бизнесмен, който е искал убежище в Германия, докаране в е, Словакия и след това до Москва с държавен самолет, след което до Виена, където е получил присъда до животен затвор. Господин Калинак отказва, че е участвал в отвличане, но има някои не, не, факти, които не се връзват в цялата история. Друга една странна, е, друго странно обстоятелство, че официално посещение на вьетнамска делегация бе организирано много, много краткосрочно. Необичайно. Краткосрочно. Е, как е, бих могла да забравя нашия председател на парламента Анджей Данко? неговата докторска дисертация. Откриха наскоро, че той е писал 63 от 72-те страници на дисертацията си. Няма нито извинение, нито някаква е, санкция. Министър на образованието, който е, е одобрил 33 е, милиона за фирми, които е, и които никога не са работили в областта на научно-изследователската и развойна дейност или нямат никакъв, никакъв опит в е, воденето на бизнес, нито пък е, имат квалификация за това. Министър на селското стопанство със съответните субсидии е, субсидиите са спрени, сега фермерите чакат да бъде решен проблема от години. Някои от фермите е, са били е, обект на физическа, е, физическо насилие. Фермера Владо Рибар е бил заплашван и е намерен убит миналата година, като следствието се води. На неодавнашен телевизионен документален филм фермерите твърдят, че са били предложили, че са им били предложени субсидии, но като подкуп е, за, на стойност 15 е, е, до 50 хиляди евро. Какво, какви са резултати от изследване на доверието? Доверието е спаднало с 33% в правителството. Между сега, част от наследването е прехвърлено на комисия в вътрешното министерство. Попитах някой от интервюираните дали до, има доверие и смятат, че корупи, правителството не е корумпирано. 97% отговориха не. Най-общо, две... новият министър-председател Лючански каза, че че вероятността да е убийство е, е, не е, е голяма. Има надежда е, проект е, на, е, за резолюция, проект резолюцията, която бе прията вчера, е сериозна стъпка напред. Европейската комисия ни е, дава надежда, че е, ще работим е, заедно. Работата ни не бива да спира до тук. В Словакия се чувстват все по-силни е, антиевропейски настроения, особено сега, когато този човек е, се кандидатира за президент. Аз бих искал да приканя Европейския парламент да не забравя, че има хора, които е, нямат доверие в, е, и не споделят европейските ценности. И е, корупцията на национално равнище подхранва именно тези настроения. Европейския съюз трябва да се приближи до хората, да се вслушва в тях и да работи, с, за да си върне доверието. Нека хората в низините да знаят, че гласа им бива чут и че те са част от демокрацията, че имат власт да допринасят към местното, национално и европейско общество и е, да вярват в свободата, сигурността и справедливостта. Благодаря. Е, чувате ли колко е тихо в залата? Мисля, че това беше шокиращо. Това, което казахте, беше шокиращо за всички. Сега госпожа, е, е, сега представителката на Европол има думата. Добър ден! Благодаря ви за това, че ми давате възможност да говоря от името на Европол. Европол се включи в е, разследването по този случай по молба на съответната страна. Европол може да, само да подпомага държавата членка в едно разследване по молба на е, въпросната държава. И при условие, че въпросното престъпление е, засяга две или повече държави членки. Това беше факт. Създаде се едно добро сътрудничество. Както знаете всички, е, следването на убийството е в ход. Европол съдейства на словашките органи, които е, действаха активно в съставения екип, е, общ, е, следващ екип. Предоставихме техническа помощ, тактическа помощ на, и техническа помощ на словашките колеги, което продължава. Следственият екип, който работи по този случай, създаде много добри отношения с експертите от Европол – изгради се доверие помежду им, обменя се информация, правят се е, двойни проверки и това сътрудничество от гледна точка на Европол е успешно. Разбира се, както казах, е, следствието продължава и според моята информация продължаване е, мандата на съвместния е, разследващ екип ще се обсъди е, между двете основни засегнати страни Словакия и Италия. Помощта предоставя. Това е което Европол прави до сега. Разбира се, ние сме готови да подпомагаме разследването на всички нива и във всеки момент, когато ни бъде поискано, когато бъде поискано от нас. Благодаря. Госпожа Бабович от е, Генерална дирекция правосъдие. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на госпожа Папцунов за е, изложението, което даде една ясна картина на ситуацията в настоящия момент. Бих искала да започна с един общ коментар – че Европейската комисия на европейско равнище придава огромно значение на съдебното сътрудничеството. Е една от причините, поради които беше ре, преразгледано законодателството във връзка с Евроюз беше именно във връзка с разследването на подобни международни случаи. Както посочихте във вашето изложение, нашия комисар Вера Юров отиде в Словакия и изрази а, подкрепата си и призова словашкото правителство да намери хората, които са извършили убийството на журналиста и неговата годеница. Благодаря ви за сътрудничеството. По въпроса за оперативния аспект от Европол бяха посочени много аспекти. Аз просто ще добавя малко в смисъл, че комисията се обърна към Евроюст и поиска да се получи информация за текущото състояние. Получихме отговор, че разследването не е приключено, но се провежда и дори се финансира и от Евроюз. Те предоставят оперативна и логистична подкрепа в това дело. Мога също така да ви цитирам едно съобщение за пресата от Евроюз, че има подкрепа в Евроюз за продължаване на разследването. Евроюз улеснява компетентните национални органи да извършат разследването с съответните необходими а, стъпки. Толкова от мен. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Сега госпожа Миранда от Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Първо бих желала да приветствам вносителя на петицията и да изразя и да заклемя това убийство. А, също така да заклеймя мафиотските връзки на хора в правителството и да изразя съд причастността и съчувствието на всички нас по отношение на жертвите на този акт. Хората, които говорят истината, е, са изложени на опасност Словакия е в, в на дъното на Transparency International по въпроса за корупцията в страната. Климата не е много добър поради начина по който се справя правителството с тази ситуация. Има парламентарна резолюция, комисията изготвя доклад по въпроса и аз мисля, че позицията на Европол е добра, защото техният стремеж е към по-голяма прозрачност. Ние предлагаме петицията да остане открита много от членовете тук са също така и членове на Либе. Ние смятаме, че петицията трябва да остане а, открита, за да почетем а, памета на хората, които са загубили живота си в името на истина. Благодаря, Софи Интвелд. Искам да благодаря на а, госпожа Папцунова за петицията и за изложението. И както вече казахте, вчера приехме резолюция за Словакия и Малта и е, има силна подкрепа, поне от основните групи, да се продължи работата след приемането на резолюцията и в следващия мандат на Европейския парламент, защото този случай изисква нещо много повече от едно просто приемане на резолюция. Има обаче няколко въпроса, които имам към комисията и към Европол. Първо, Европол казва, че те са напълно ангажирани с разследването между Словакия и връзките между Словакия и Италия. Европол осигурява техническа подкрепа, но не сте получили достъп до всички документи, на, а, по делото. Сега обаче делото е разделено някакси. Е част от а, разследването е свързано с констатации а, по време на разследването и сега всичко това е а, дадено на МВР. Правилно ли разбирам, че Европол се занимава само с разследването на убийствата, а Европол няма достъп към другите разследвания? от, към Европейската комисия искам да задам следния въпрос. Според мен Европейската комисия трябва да бъде много повече е, да контролира нещата. Е, има проблеми с селскостопанските фондове и те са масивни. Е, говорим за милиарди. И това е също така оплакването, което чуваме, когато говорихме с селските стопани в посещението ни в Братислава. Те казват, че контролът е просто формален, отчитат се слагат се чавки в квадратчета, но не се следи дали информацията, която се получава е точна или ни водят за носа. Не знам, госпожа Гресле от бюджетната комисия контролира нещата. Е, тя няма да се предаде лесно, за което аз я приветствам и се надявам, че няма да а, остане нещо ненаправено на всяко равнище, включително от бюджетната комисия и от прокуратурата. Накрая обаче много неща може да се каже за Словакия. Едно от най-изненадващите неща за мен е тази шарада на въртящата се врата. Господин Фицо напуска, появява се в друга позиция, след това също както господин Гаспар. Ние знаем, че той продължава да дърпа конците зад колисно в, надявам се, че някои от словашките власти е, знаят, е, че ние искаме господин Пелегрини да ни каже съвсем ясно Кое му е по-важно? Приятелството с господин Фицо или членството в Европейския съюз и репутацията на Словашката република в Европейския съюз и защитата на, гра... на неговите граждани, на неговите съграждани. Това са въпросите, които той ще трябва, на които той ще трябва да отговори. Благодаря. Две минути за Европол и две минути за Европейската комисия. Госпожа Евис, госпожа Естерас и колегата. Госпожа Еви, имате думата. Благодаря, господин председател госпожа Еви. Искам да се изкажа по тази петиция и да изразя а, колко близко се чувстваме и, и колко наистина ни засяга убийството на журналиста Ян Куцък и годеницата му Мартин Кушнирова. Благодаря за това, че се повдига въпроса за тази петиция. Ужасно е описанието на това, което се случи. Искам само да подчертая един аспект на този проблем – защото разследванията, които бяха извършени, показаха много тясна връзка между политиците в Словакия и антуража на Робърт Фицо. Искам да ви напомня думите на а, от Реджо Калабрия, който каза, е, по въпроса за убийството на Ян Куцяк и връзките с словашките органи, той каза, че е, е, е много лесно да се намери достъп до информацията за надзора в Словакия, но не може лесно да се намерят данни за мафиоз мафиотската престъпност и се подчертава трудността, свързана с мафиотските престъпления на европейско равнище. Трябва да се намерят инструменти за борба срещу този тип престъпност. Необходимо е да се признаят, да, да има признание на този вид престъпление, предвид факта, че това е изключително сериозно явление и непрекъснато се разширява в европейския континент и отвъд границите на Европа много ме интересува какъв ще бъде отговор на зададените въпроси. Мисля, че комисията по петициите може да направи и повече. Не знам дали имаме сега време, но може би една мисия би била добра идея от страна на комисията по петициите. Искам да потвърдя съпричастността си с гражданите на Словакия. Благодаря. Благодаря, господин председател. Първо благодаря на вносителя на петицията, госпожа Рената Папцунова, както и на комисията. И от името на, е, и също така а, да благодаря на Европол. Наблюдавахме редица убийства а, на журналисти Малта, Словения, Словакия, България, Швеция. Е, тук са поставени е, ценностите, ценностите на мера, какъв е демократичният пример, който ние даваме – Наистина този имидж подстрада и за въпросът е а, правим ли всичко, което можем да направим? Мисля, че можем да направим повече. А, тази петиция ще помогне да се решават въпроси. И а, в, в Страсбург през април ще дойдат роднините на а, а, малтийската жертва. Имаме тясно сътрудничество с, с словашките власти. Това е много важно за обективността и безпристрастността продължаващите изследвания и координацията в тази сфера е от ключово значение. Не можем да получим информация, защото се провеждат разследвания все още. Утешаващо, утешително е, че е, Европол е на място за да помогнем да се изяснят нещата. Ние, Европол, комисията, всичко, което може да се направи тук в тази комисия, трябва да бъде направено за придвижването на този казус. Нека да направим всичко, което е по силите ни и да не оставяме нищо не направено, за да помогнем на жертвата и на, техните, на жертвите и на техните семейства. Господин Демера. Благодаря, господин председател. Само няколко идеи да предложа и аз. Първо, напълно съм съгласен с Рената и това, което предложи тук пред нашата комисия. На второ място имам въпрос и едно подозрение. Правителството, правителствата в Словакия – се възползваха от институциите на общността, които са стабилни, Евроюст, Европол, те използваха тези институции, за да получат алиби, да изглеждат прозрачни в тези наказателни разследвания престижа на Евроюст и Европол изисква от тях да предоставят не толкова конвенционална, а по-скоро конкретна информация, защото всички знаем, че става дума за логистична подкрепа какво означава това. Мисля, че няма нужда да обяснявам. Логистичната подкрепа може да означава да се плаща за автомобили и така нататък. Това, което тревожи Европол, е, и аз наистина много вярвам и имам доверие на Европол. Правителството трябва да каже, елате и ми помогнете. Необходим е трети екип за разследване, в който са ангажирани повече държави е, и да се каже, че се следят е, много отблизо е, фактите. И това е един традиционен доклад, кратък и традиционен. На мен ми се щеше да има малко повече подробности, малко повече конкретност. Да, не бихме искали, разбира се, той да попречи на разследването, защото импулсът, който движи разследването е, принадлежи на Словакия, не Европол и не а, Евроюз трябва да даде тласъка. Интересно е а, да а, чуем, че е, словашкият министр говори, че е извършено 25% от изследването ми. Как е, ги е изчислил тези 25%? Това, което се опитвам да кажа, че имам съмнения. Не мисля, че нашите институции е, трябва да бъдат използвани като алиби да се опитаме да кажем на обществеността, че разследванията са ясни и прозрачни. Не искам това да се помогне. И сега последните две минути за отговори или госпожа Роцкас от Европол. Благодаря. Много благодаря също така за продължаващата подкрепа на Европол от страна на Европейския съюз. Съвсем накратко, както казах преди, Европол работи по заявка от държавите членки, както беше казано от колегата от Генерална дирекция правосъдие. Наказателните разследвания са прерогатив на местното на, местни, на, на националните власти. Европол предоставя подкрепа на националните органи в, рам, в в сферата, в която е направено изискване и ние винаги можем да се намесим по приоритетите на съответната агенция. Благодаря Европейската комисия, благодаря господин председател, благодаря на докладчика. Така както аз разбирам, въпросът беше от колегата, извинете, на първи ред не долових името, казва ораторката, във връзка с корупцията в сферата на земеделието и селското стопанство в Словакия. Искам да кажа, че комисията наистина предприема всички стъпки да се бори с корупцията. Една от тези стъпки е да се установи а, Европейска прокуратура, която ще бъде компетентна да гледа тези а, случай. Благодаря. Yeah, very, very sure, I... Съвсем накратко, за мен не е ясно от вашите отговори дали ще се ангажирате с, и с другите разследвания. Вие казвате, не е наша компетенция, но ни се струва, че това е един ход да се изключи Европол от разследването. Втория въпрос се отнася за сегашното споразумение, което имате с словашките власти. А, то, както чувам, изтича на 18 април. Можете ли да потвърдите, че ще бъде продължено и поискано ли удължение? Ако мога да отговоря на въпроса, от Европол получи моба да помогне при разследването на убийството и агенцията предоставя тази, про, тази помощ във връзка с продължаването на споразумението. То зависи от държавите членки. Това решение би трябвало да се вземе в най-близко бъдеще в следващите седмици. Благодаря. Ако позволите, бих е, е, искал да обобща какво би било нашето общо решение. Значи петицията остава открита много тежък е този проблем, разбира се. Второ, ще изпратим писмо до Европейската комисия и ще ги помолим да проследят е, следствените действия в Словакия. След това ще пратим писмо до словашкото правителство, където ще кажем, че Европейския парламент е, ще проследи внимателно е, хода на, раз, на следствените действия. Ще продължим да а, е, информираме колегите си от комисията Либе за хода на тази петиция и ще хърм, е, стиковаме действията си в бъдеще в, по този въпрос. И пето, което е малко необичайно, аз предлагам Комисията е по петиции да реши да организира допълнително мисия там във втората половина на тази година, втора мисия до Словакия. Разбира се, това ще се случи след европейските избори, но моля и е, ще помоля и бъдещата комисия по петициите да е, се е, заеме с тази тема и да продължи работата по нея. Очевидно много въпроси стоят открити, на които не можем да намерим отговори в момента и се надяваме, че следствието ще ги изясни, но трябва да е, е, така наблегнем пред нашите колеги, е, нашите приемници, е, че трябва да продължат да работят по този въпрос и в бъдеще. Съгласни ли сте с моето е, обобщение? Сега следващата петиция е петиция номер 490 от 2018. Тя е от Румъния. Получих информация, че е, Вносителят не присъства тук, така че ще помоля присъстващите от Генерална дирекция правосъдие да е, вземат отношение. Uh, Благодаря много, господин председател, за дадената ми дума. Най-напред искам предварително да се извиня, тъй като разбирам, че отговорът който сме дали, все още не е стигнал до комисията по петиции, тъй като се превежда. Така че тук ще прочета това, което сме написали като отговор. Надяваме се вашата комисия да го получи скоро. Както знаете, на 23 април комисията прие проект на директива за защита на лицата, които съобщават за нарушения на общностното право след като бъде прият този проект и бъде въведен в националните законодателства, той ще гарантира единна защита на изобличителите, които съобщават за нарушения на правото на Европейския съюз и ще установи минимални стандарти за тяхната закрила. Сред техните стандарти предлагаме служителите и в частния и в публичния сектор да разполагат с канали чрез които да предават информацията си, както вътрешно, така и външно. Т.е. те трябва да могат да съобщават информацията си и вътре в своите структури, било публични и частни, така и на компетентните органи. Второ, изобличителите ще могат пряко да се свързват с компетентните органи, които ще бъдат задължени да предприемат мерки за проверка. И трето, те ще бъдат е, задължени да дават обратна информация на изобличителите за това какво са предприели и какви са резултатите. Друго важно задължение, което се предвижда в проекта е задължението за поверителност на всички етапи от производството и разбира се, проектът на директива ще въведе е, ясна и недвусмислена забрана на отмъщението срещу изобличителя за това, че е дал информация. Целта на този проект е укрепване на правилното прилагане на правото на Европейския съюз, укрепване на свободата на изразяване и разбира се отговорността и отчетността на съответните структури. Защитата на изобличителите ще помогне за предотвратяване на и разследване на нарушенията, които носят вреда на цялото общество. Комисията със съвета и с настоящия състав на парламента работи активно за окончателното приемане на проекта. Надяваме се това да стане до края на вашия мандат. Но доколкото проектът все още не е действащ нормативен акт, това, което все още имаме е отрасловото законодателство за защита на изобличителите. Такова съществува в областта на финансовите услуги и изпирането на пари. За съжаление, не можем да преценим от информацията, която ни е дал вносителят на тази петиция, дали този случай попада под действието на някой от отрасловите актове. И доколкото в момента съществуват отраслови актове, не можем да кажем че Румъния не е въвела общностното право, хартата на основните права също в случая е неприложима. Искам да ви кажа, че в момента, доколкото няма общ нормативен акт на Европейския съюз за защита на изобличителите, държавите членки са тези, които гарантират фундаменталните права. Изобличителят може да сезира не само националните съдилища, разбирам, че това е едно от неговите оплаквания, може да сезира и националния омбудсман, тъй като става дума за недобро функциониране на правителството. Що се отнася до втората част на петицията, свързана с трудовото право, давам думата на колегата от Генерална дирекция заетост. Що се отнася до безопасността, безопасните и здравословни условия на труд, е, нещо, за кое, чието нарушаване се твърди в е, петицията, Европейският съюз има доста обемни актове за защита на хората от всички рискове на работното място. Особено важен е основният нормативен акт. Това е директива 89-391. Тя е рамкова и възвежда общите принципи на закрилата на работното място. От нея проистича задължение на работодателя да гарантира здравето и безопасността на работника или служителя във всички аспекти на работата. Тази директива се прилага към всички сфери на трудова дейност, публична и частна, и също така обхваща социално психическите рискове, в частност е, турмоза. Има конкретна норма в тази директива, член 11, алинея 4 по-конкретно, според която работническите представители не могат е, да е, бъдат поставени в неблагоприятно положение поради дейността си е, за проверка на условия, които биха могли да се отразят върху здравето и безопасността на работниците и служителите. Не може да се твърди, че румънското законодателство не съответства на правото на Европейския съюз в областта на безопасността и здравословните условия на труд. Както знаем, директивите подлежат на въвеждане в националните законодателства и оттам нататък националните органи следят за спазването на съответните национални норми. Тоест, а, дори да има такива твърдения, конкретните случаи трябва да бъдат решавани чрез сезиране на компетентните национални органи. Що се отнася до безопасните и здравословни условия на труд, този аспект на петицията. Комисията смята, че националните компетентни органи трябва да влязат в правата си и да изпълнят своята роля. Председателят благодаря. Не виждам други желаящи да се изкажат. Ще изпа... и пратим информация на вносителя на петицията на основата на информацията, която чухме от комисията и след това ще приключим преписката по тази петиция, тъй като не е поступила нова информация. Благодаря ви много. И така, за сутрешната част на днешното заседание остава още една последна петиция. 580 от 2018 година. Вносител на петицията е господин Атанасиус Кикинис от Гърция. Добре дошли, имате думата за 5 минути. Καλημέρα σε όλους και ευχαριστούμε πολύ που... Добър ден на всички. Много благодаря за това, че ни поканихте тук, за да представим нашата петиция. Казвам се Атанасиус Кикинис и съм председател на Гръцката федерация на учителите. Представлявам 80 000 учители, които работят в началното, основното и средното образование на Гърция. Петицията е свързана с условията на труд за учителите. Учителите сключват срочни трудови договори, които всеки септември се подновяват до юни на следващата година. Това са хора, които работят от много години, но не получават е, постоянни трудови договори, безсрочни трудови договори. Такава е практиката в Гърция през последните 10 години. И те не могат да удовлетворяват постоянните си потребности, както е в състояние да ги удовлетворява един работник на безсрочен трудов договор с постоянно работно място т.е. те се наемат за кратко и след това се пренаемат до безкрай. Това има отрицателно отражение върху самата образователна система в Гърция. Често пъти тези хора нямат възможност да създадат семейства, да имат деца, защото при тази система е възможно е, да се наложи да идат в друга част на Гърция, за да търсят работа. Всичко това означава, неравноправно третиране, нелоялно и несправедливо третиране на е, учителите. Това означава нарушение на е, директива 999 от 17 година. Учителите не знаят къде ще работят, колко време ще работят и получават по-низки възнаграждения от учителите на безсрочни трудови договори, въпреки че извършват същия труд при същите условия и имат същата квалификация. И още нещо. Тези колеги имат същия опит като учителите на постоянни трудови договори, но не могат да се ползват от същите придобивки. Например, учителите на безсрочен трудов договор имат право на възнаграждение за периода на отпуска, докато учителите на срочни трудови договори имат право единствено на 15 дни отпуск по болест и в никакъв случай в никоя академична година нямат право да просрочат този срок ако, да кажем, те претърпят тежък инцидент и просрочат 15-дневния срок на отпуск по болест, е, те спират да получават заплати. Системата създава проблеми и за доброто функциониране на училищата. Учителите на срочни трудови договори нямат право да участват пълноценно в управлението на училищата. Тук с мен е, са колеги, които са жертва на подобна система. Има в този дух решение на Съда на Европейския съюз е, относно колеги в аналогично положение в Италия. И там е констатирана от съда дискриминация на тези колеги. Учителите трябва да имат право на достойни условия на труд. Това, което искаме, е съвсем очевидно. Искаме да бъде поправена една несправедливост, да бъдат гарантирани надлежни условия, при които да се трудят хората. И всички учители да работят при еднакви условия, да няма такава дискриминация и разделение в системата на средното образование и началното образование. Искаме положението да бъде поправено, образованието да бъде защитено по този начин, защото бъдещето в крайна сметка и в Гърция е на децата. Благодаря. Госпожа Майер Месеген от Генерална дирекция за етост има думата. Генерална дирекция за етост на Европейската комисия. Благодаря. Благодаря на вносителя на петицията за това, че е повдигнал тези опасения. Както чухме, опасенията са свързани е, с директивата за срочните трудови договори. В частност, нейният член четвърти, който изисква да не бъдат дискриминирани работниците на срочни трудови договори в сравнение с тези на безсрочни трудови договори. Той поставя опасение и във връзка с член 5 на директивата 999 наклонена черта 70 а именно забраната да се злоупотребява с срочните трудови договори. Твърди се, че директивата не е правилно въведена и не се прилага правилно спрямо учителите в началното образование. Става дума за Гърция. Явно става дума за продължителен период. Комисията взема за сведение тази информация. Някои от договорите, за които се споменава, датират от 2002 година. Има и твърдение, че някои права на работниците на срочни трудови договори в случая са по-неблагоприятни решения. Става дума за отпуските, възнагражденията, почивните дни. Така че комисията възнамерява да направи проверка на въвеждането на член 4 и член 5 от директива 999 наклонена черта 70 в Гърция и начина по който тези разпоредби се прилагат по отношение на учителите с началното и основното образование. госпожа Сакарофа и господин Заранофянис от Гърция са ми изпратили писмо, с което подкрепят тази петиция в писмена форма. Думата има господин Мариес. Благодаря за думата, господин председател. Изразяваме пълната си подкрепа за действията предприяти от Федерацията на учителите в Гърция. Мисля, че е много важно Европейският парламент да сподели тази подкрепа. Самият факт, че редица техни представители са тук, за да запознаят нашата комисия с положението, в което се намират, е показателен. Вярно е, че в момента ни занимава темата избори, но в случая сме изправени пред явно нарушение на директивата. Да, директива 1999 наклонена черта 70. Какво предписва директивата? Когато има постоянна потребност от работници или служители в определен отрасъл могат по изключение да се наемат работници и служители на срочни трудови договори, за да се откликне на тази потребност. Но след това тези срочни договори, ако потребността не е отпаднала и дефицитът съществува, трябва да се превърнат в безсрочни трудови договори. А работниците и служителите, които работят по срочни трудови договори, не следва да имат по-малко права от колегите си на безсрочни трудови договори. В случая говорим за публичния сектор в Гърция. Десетки хиляди хора работят в образованието на Гърция. И тези десетки хиляди учители, които сключват срочни трудови договори, работят от началото на учебната година, септември, до юни на следващата година, т.е. до края на учебната година и никога не знаят, след като изтече договорът им, дали ще имат работа през следващата учебна година, и дали няма да бъдат преместени в друг район на Гърция. Въпреки, че те всъщност удовлетворяват една постоянна потребност от работници и служители в тази сфера. Затова изразявам пълната ни солидарност с Федерацията на учителите в Гърция. Длъжни сме да намерим решение на този проблем. И също искам да изпратя едно послание – Значим ли Европейският съюз? Има ли тежест? Може ли да подкрепя правата на гражданите тогава, когато предстоят избори? Можем ли да покажем, че всъщност Европейският съюз е добре функционираща организация и че законодателството, което тя приема, се спазва, а той следи за това. Искам а, да не закриваме преписката по тази преписка петиция, да изпратим писма на министъра на образованието и министъра на економиката на Гърция, за да ги занимаем с случая и с нашата позиция по него. И искам също комисията да продължи проучването и проверката как е въвела Гърция съответните разпоредби от цитираната директива и евентуално да заведе дело пред съда на Европейския съюз. Десетки хиляди учители трябва да получат безсрочни трудови договори и трябва да бъде прекратено нарушаването на трудовите права на тези хора. Те трябва да се ползват от същите по обеми съдържания трудови права, както колегите си на постоянен трудов договор. Както чухте, ако сте учител на срочен трудов договор в Гърция и се разболеете, след 15 дни преставате да получавате каквото и да било. Договорът ви се прекратява, не получавате възнаграждение, не получавате обещетение. Мога да ви дам и пример, господин председател. Учителите на срочни трудови договори са лишени дори от избирателни права. Защото ако един учител иска да се кандидатира, той е длъжен да се откаже от работата си и в този момент губи а, натрупаните точки за трудов стаж. Това е явно нарушение. Затова нека подкрепим тази петиция, нека я оставим открита и нека изпратим писма до министъра на образованието и министъра на економиката на Гърция. Призовавам и към ускоряване на контрола, който комисията може да упражни в този случай. Комисията има правомощие да упражни свой собствен контрол. И трябва да ви кажа, че този проблем засяга не само сегашното гръцко правителство. Той съществува отдавна и много правителства са се сменили през този период. Така че Нещо трябва да се направи. Тези хора трябва да бъдат в състояние да видят дали Европейският съюз функционира. Да или не. И това трябва да стане сега, преди да да настъпят европейските избори, защото няма смисъл от съществуването на Европейския съюз, ако той не може да отстоява правата на своите граждани. Благодаря. Госпожа Кунева. Благодаря, господин председател. Аз също съм много доволна, че мога да кажа добре дошли сред нас на представителите на Гръцката федерация на учителите. Искам да благодаря и на вас, господин председател, за това, че ме поканихте. Това е проблем, който съществува в Гърция от 2001 година. Това са все работници по смисъл на договора, служители, които са поставени в това положение. Младите момичета и жени, които искат да създадат семейство, но работят в образованието, не могат да го сторят. Хора, които се разболеят от онкологично заболяване, не могат да се лекуват, защото лечението отнема години, а те получават отпуск по болест едва 15 дни. Следователно, говорим за голям обществен бич. Затова е, работниците са е, прави в оплакванията си. Мисля, че всеки може да разбере тази правота, ако се опита да се постави на тяхното място – и си представи как би се чувствал. Правителството уж започна да предприема някакви мерки е, за уреждане на това положение. Сега вече излязохме от периода на меморандума с бюджетните ограничения, но както всички разбираме, не всички тези десетки хиляди учители могат да бъдат интегрирани в образователната система като служители на безсрочни трудови договори незабавно. Но поне трябва да се започне решаването на проблема. Аз също съм за това петицията да остане открита. Трябва да се поиска повече информация от Гръцкото министерство какво възнамерява да прави по въпроса. И от тук нататък да следим развитието. Длъжни сме да защитаваме правата на работниците, включително на работниците и служителите в сферата на образованието. Госпожи и господа, Нашите преводачи след малко ще ни оставят, защото ще изтече работното им време. И искам да благодаря сърдечно на всички, които бяха на това заседание. Благодаря на преводачите за прекрасната им работа още сега, защото заседанието бе натоварено. Сега ще обобщя последния начин. Проблемът е сериозен. Очевидно, всички подкрепяме тази петиция. Под... Ще я оставим открита, няма да приключваме работата по нея. Очакваме комисията да извърши своята проверка и ще изпа... изпратим писмо на гръцките органи, в частност министъра на образованието на Гръция, за да питаме какви мерки предприема Министерството за решаване на проблема? Господин Мариас, благодаря, господин председател. Съгласен съм с вас. Съгласен съм. Но това писмо прав сте, трябва да бъде адресирано до министра на образованието, прав сте, но и до министра на економиката, защото министърът на економиката определя кои учители ще бъдат а, назначени и колко всъщност ще бъдат назначени. А, компетентно е Министерство на заетостта, защото в случая говорим за нарушаване на правата на отпуск и дискриминация в тази връзка. Като освен това, трябва и недвусмислено да подканим комисията спешно да извърши проверката си. Защото ако чакаме дълго резултатите от нейната проверка, те няма да са ни полезни. Длъжни сме да получим информация от Европейската комисия с оглед на проверката и за да можем да я добавим към нашата преписка по петицията и да можем ние да се произнесем. Едно нещо е, че искаме 22 000 души да получат безсрочни трудови договори. Това е едно. Обаче от друга страна ние искаме веднага да бъде преустановено нарушението на техните права. Председателят, добре, прав сте, ще изпратим писма и до министъра на економиката. Да, и министъра на труда, министра на труда или на заетостта. Три министерства в случая имат отношение. Министерство на образованието, Министерство на економиката или финансите и Министерство на труда. Добре, ще изпратим три писма. Благодаря ви. Ние ще продължим дискусията с вносителите на петицията, когато получим съответната информация. Благодаря на всички за участието. Продължаваме заседанието в 2.30.